следващата точка а, имам един въпрос номинации за интерпарламентарната делегация. Те са включени в списъка, които така че те ще се приемат за